Скъпи колеги, предлагам да започнем работа. Euh, Ако обичат лицата, които все още се прави да седнат. Започваме работа, като се възползваме от отсъствието на Европейската народна партия. Това ще ни улесни, това ще ни улесни излъчването на мнозинство. Вие сте се запознали, вероятно, с проекта за дневен ред. Е, по искане на докладчиците искам е, да ви предложа лека промяна в е, темите за днес след обед и за утре. Днес след обед можем да се спрем на точки на точки от първа до пета в дневния ред. После пристъпваме към точка 9, 10, 11 и 12, както и 12а. 12а е, за, е на господин Годманис. Колегата скоро ще дойде. А утре сутринта е, да се спрем на останалите точки от дневния ред с гласуване. Гласуването започва в 10.15. Та, преди 10.15 ще осъществим обмен на възгледи върху многогодишната финансова рамка. Също така изменението на е, регламента по доклад Ингеборг Греслер и е, е, после ще е, чуем каква финансова е, помощ оказва общността за извършването от експлуатация на е, атомната електроцентрала Козлодуй в България. После ще пристъпим към точките от дневния ред от 13 до 18, по които има гласуване. Е, имате ли някакви забележки по този дневен ред? Ако не, е, той е прият. Е, съобщенията на председателя вече бяха направени. Предлагам да не им отделяме повече време. Искам само да уточня, че тук има две групи посетители. Ако не още не са дошли, те ще дойдат. Те са поканени от господин Шуриян и е, от госпожа Хелга Триплер. Е, не виждам и двамата депутати, които са поканили гости. А, е, така, добре дошли на посетителите. А, е, Европейския парламент е, е отворен дом. Е, нашите дискусии са обществени. Журналисти, акредитирани лица, посетители, граждани и гражданки могат да посещават. А освен това, заседанията се излъчват пряко в страницата на Европейския парламент. Така че, е, когато се върнете в родината си, ако проявявате интерес е, към нашата работа, е, два пъти месечно ще можете да се наслаждавате на нашите дискусии, слушайки ги в интернет. И така, вече можем да пристъпим към трета точка от дневния ред одобрение на протокола на заседанието 23 февруари 2010 година. Ако е, няма забележки, е, приемаме, че протоколът е прият и е, ако Сидония вече е дошла, давам думата по четвърта точка, раздел трети, представен на работен документ във връзка с изработването на бюджета за 2011 година. Сидония има думата. Господин председател, Имам възможност да говоря на полски и ще се възползвам от тази възможност. Господин председател, дами и господа, моето изказване ще бъде съвсем накратко, защото на настоящия етап от работата ни по бюджета за 2011 година знаем твърде малко за пилотните проекти и за подготвителната работа по тях, но се радвам, че можах да сътруднича с секретаря секретариата и с господин Ласло Шурян по изработването на този работен документ, който е по-скоро информационна нота. Целта на тази информационна нота е да предостави информация на новите членове на бюджетната комисия. Това е вид въведение, за да обясним какво означава пилотния проект и каква е подготвителната работа за него. В този работен документ е, е обяснено правното основание на подготвителните действия и на е, пилотния проект, но далеч не означава оценка за подготовката на подобни проекти. Също така, <clears throat> това не е обяснение за проектите, които ще бъдат прилагани през 2011 година. По-скоро се изброяват пилотните проекти и подготовката за тях. Бих искала все пак е, внимателно да прочетете документа, защото е много важно всичко да бъде ясно за вас. Е, трябва да започнем подготовката за пилотните проекти възможно най-бързо и колкото се може по-рано за да може тези пилотни проекти е, и за да може подготовката по тях да започне и за да може Европейската комисия да ги разработи, е, трябва подготовката да бъде на високо ниво. Естествено би било добре е, да има оценка на подготвителната работа. Така че всеки, който иска да предложи пилотен проект, трябва да го направи през юни, за да може Европейската комисия да направи една първа оценка и да съобщи дали тези пилотни проекти са осъществими. Е, колкото до сроковете за внасене на пилотните проекти и на подготовката за тях, сроковете са същите, както и за измененията, които се внасят от парламента. Ето защо не е необходимо да скъсяваме тези срокове. Сроковете са както за измененията по бюджета но а, първите предложения трябва да бъдат направени още през юни, за да може Европейската комисия да направи предварителна оценка. Бих искала а, работния документ да бъде информационна нота, в която се обяснява каква е ситуацията, но отново повтарям, че тези от вас, които искат да предложат пилотни проекти, трябва да го направят възможно най-рано. Ще говоря е, по този въпрос и когато се срещна с други парламентарни комисии, защото трябва отравно да започнем работа. Благодаря ви, Сидония. Дали Хелга иска да добави нещо? Е, тези проекти са свързани преди всичко с бюджета на нашата комисия. Thank you, um, Mr. Chairman, but at the moment I don't... Благодаря, господин председател. Поне за сега няма да добави нищо по точката. Добре. Ан Янсен поиска думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на Сидония, също и на Ласло за изготвянето на тези работни документи и за това, че се опитат да ни, да ни представят една обща картина относно пилотните проекти. Спомням си миналата година, когато Юта направи почти същото, поиска и краен срок. И тогава бяхме решили, че голям брой пилотни проекти трябва да бъдат приключени през юни. И това трябва да бъде крайния срок, защото щяхме да имаме избори, но мисля, че сега трябва да сме много по-стрикни относно крайния срок. Още повече, че имаме нова процедура по Лисабонския договор. Мисля, че ще бъде много трудно, ако оставим нещата да, да имат някакви много по-големи крайни срокове и а, трябва да бъдем строги и съответно да помислим как ще е, привлечем вниманието на специализираните комисии по темата. Е, може би това ще е работа на бюджетните докладчици, но също така нещата трябва да стигнат до секретарията и да, до ръководителите на специализираните комисии и съответно да бъдат разгледани като тема във всяка една от комисиите, за да могат те да ни дадат идеите си преди юни и да започнем процедура. Защото ние определено имаме нужда да имаме ясни дати относно предаването на измененията, протичането на процедурите. Определено имаме нужда от това за да сме а, за да сме сигурни, че нещата ще протичат както трябва. Това е най-доброто решение, според мен. А, трябва да изслушаме идеите тук в комисията, след това е политичес, по политически групи. Мисля, че графика е много натоварен и ограничен. Но именно за това с този график трябва да имаме много ясни процедури и крайни срокове, за да знаем кога какво трябва да предадем. Благодаря, Аян. Салвадор Гарино. Благодаря, господин председател. Членовете на моята парламентарна група, за съжаление, късно дойдоха тъй като имахме една подготвителна среща. Една по темите, по които говорихме, беше точно този работен документ на Ласло Жюриан и Седония. Един от въпросите, които възникнаха, беше очевидното противоречие, което съществува между пилотния проект за подготвителните дейности и процедурата, бюджетната процедура пилот проекти и подготвителни действия е, представляват изменение на бюджета и имат въздействие върху целият бюджет. Но това не са такива бюджетни изменения, които са от традиционно характер. Те трябва да бъдат интегрирани в една обща рамка. Има определени средства, количества, и докладчикът трябва да вземе предвид числата. И то значително по-рано, отколкото изтичането на сроковете за подаване на измененията. Аз разбирам, разбира се, и моята група разбира тези допълнителни трудности, че от една страна като докладчик трябва да се спазват правните те срокове. и От друга страна, достатъчно рано трябва да бъдат представени измененията, за да могат всички политически групи да ги включат в един общ пакет на подготвителните действия. Поради това ще се опитаме да ускориме този процес, както в бюджетната комисия, така и в другите отговорни комисии – инициативите, които ние имаме, трябва да, да се придържат към сроковете, за да се създаде един атрактивен пакет за всички групи. Ние прочетахме внимателно документа и видяхме как Европейската комисия се старае да спазва сроковете за този период. Благодаря. Благодаря, Салвадор. Обръщам се към е- Ейдер. Той ми беше писал по темата за недостатъчните средства, отпуснати от комисията по пилотен проект за ромите за 2009. Ейдер, Искате ли да използвате случая да представите пилотния проект и да зададете въпроси на комисията? Не, не на този етап. Както искате. Господин председател, когато ви изпратих това писмо, уточних, че може би ще е интересно, още повече е, да обърнем внимание на тази тема, още повече, че ще има среща на върха на европейско ниво по темата за ромите. И а, е, ми се струваше, че ще бъде добре тези хора да, бъд, да дойдат тук и да ни обяснят е, как точно се конкретизира на практика пилотния проект. Не мога да кажа, че примерно комисията не е спазвала тази инициатива или лошо, лошо е изпълнила процедурите, но само искам да кажа, че а, поне за сега, като че ли ще бъде добре да поканим представители на ромите тук на тази среща а, на европейско ниво. И що се отнася до последния бюджет, беше представено едно изменение, което да гарантира финансовото, финансовия надзор. А в ние в крайна сметка, тъй като имаше един добър контрол, беше отхвърлено изменението. Но не исках с писмото си да кажа, че комисията не си върши добре работата. Добре. Благодаря, казва председателя. А комисията сигурно също си го отбелязва. Именно а, искате да поканим хора, които се, са бенефициенти на този пилотен проект. И Доколкото знам, срещата по тази тема ще се проведе в Кордоба в Испания. Ще се опитаме да организираме каквото искате. Госпожа Вацал. Благодаря ви. Сега, е, по работния документ за пилотните проекти искам да напомня, е, че има график, но извън графика има и технически проблеми е, за изготвянето на качествени проекти. Като избранници на народа в Европейския съюз, ние трябва да се опитаме да изтъкнем, че е, с такива пилотни проекти се осигурява гъвкавост на е, проектите. Е, особено по Лисабонския договор. Да имаме иновационни действия. Това е, засяга преди всичко е, самите пилотни проекти, е, както и подготовката за тях. Е, защото се говори е, за това как да се подготвят проектите. Трябва да е, се самодисциплинираме, преди тези пилотни проекти да бъдат внесени пред комисията. Трябва да сме сигурни, че дадени пилотни проекти вече не са представени по други програми и трябва да можем да инвестираме средства и да ги подготвим както трябва. Е, тези пилотни проекти са инструмент за изключителна политическа гъвкавост, особено предвид е, влизането в сила на Лисабонския договор и ние като парламент трябва да ги използваме, особено когато се представя бюджета. Е, благодаря ви, казва председателя. Мисля, че именно в този дух нашия докладчик е изготвил своя работен документ. Седония, искате ли да отговорите на забележките на колегите? Заповядате. Искам да направя коментари показаното до сега. Е, мисля, че в е, графика, който е включен в е, работния документ, е важен. Това е, рамков график, т.е. не се очертават никакви допълнителни крайни срокове за специализираните комисии. поне така тълкувам това, което Аниес каза, е, че полезно да има крайни срокове за комисиите. Обаче за докладчика е много трудно да внесе допълнителни крайни срокове. Така че, е, предвид е, е, вашите забележки, в край на краищата ще напиша писмо до комисиите и ще ги насърча да изготвят предложения за техните пилотни проекти, за да могат да се подобрят тези пилотни проекти средствата са толкова ограничени за пилотни проекти и подготвителна работа по тях, че ние не можем да си позволим масово производство на пилотни проекти и комисията няма да може да ги приложи. Имаме предходен опит от предишни години. И в това писмо, имаше писмо от комисията, по силата на което се обясняваше защо дадени пилотни проекти не бяха приложени. Но все още по причини неизвестни за мен е, пилотни проекти и подготвителна работа по тях бяха прияти и в край на краищата издъхнаха в чекмеджатата на комисията. Ние нямаме средства да правим политически изявления по бюджетната процедура. Е, трябва да намерим важни проблеми, по които да разработим пилотни проекти. Е, е, в края на краищата Европейската комисия разполага с инструментариума, за да ни запознае с естеството на подготвителната работа по пилотните проекти, защото именно комисията ги осъществява. Ето защо аз ще се придържам към съвета на госпожа Янсен да запозная специализираните комисии с писмо за тези пилотни проекти и съответно да ги насърча отрано да изготвят проектите Естествено, че е много полезно е, да навлезем в е, допълнителни сфери. Важно е да имаме изключително иновационни пилотни проекти, защото това е самата цел е, да стигнем до нещо непознато, до нещо, с което Европейския съюз все още не се занимава, но едновременно с това за мен приоритетно е, трябва да насърчаваме проекти, които имат шанс да видят бял свят и да бъдат приложени. Иновации, да, но на първо място трябва да е, се спрем на осъществимите проекти. Е, участието на специализираните комисии е изключително важно, поне според мен. Ние нямаме много средства. Е, трябва да продължим е, с някои важни проекти от миналото, по които средства са ограничени. Аз съм посочила това в документа. Благодаря, Сидония. Да, първо Герон и после Салвадор. Герон. Съвсем кратичък е, коментар показаното от Сидония. Като цяло съм съгласен с нея. Трябва да а, видим кои са пилотните проекти, които нямат никакъв шанс да бъдат осъществени. Но мисля също така, че трябва да дадем на комисията право на вето по подготвителната работа на проектите, защото а, комисията също трябва да може да си каже думата, но ние също трябва да можем да подкрепим проектите, които искаме и всичко зависи също и от добрата воля на комисията. А, но поне за сега комисията няма право на вето срещу а, парламента. Салвадор. Аз също имам няколко предложения. Относно този проект, който е изготвен в документа. и за това, че е, трябва да имаме ясни крайни срокове, които да са през юни или юли. Доколкото разбирам, ще бъде, ще бъде добре да имаме да имаме отговор от комисията преди да предприемем нашите крайни действия. Да, Сидония. Благодаря. Вярно, че парламента а, трябва да настоява на своите пилотни проекти, на тяхната подготовка. Дори и те да не са посрещнати с особено голям ентусиазъм от комисията. А, от толкова време работим и винаги се опитваме да а, тласнем напред подготовката на тези проекти, дори и после те да не са приложени на практика. Но моята задача тук и моето концентриране е върху 2011 година. Аз предлагам да се ускорят процедурите, така както го виждате в този график. Това само ще добави а, сила в процедурата, защото в миналото сме получавали а, е, това писмо от комисията, което ни отваря пътя, а, но то идва доста късно. Мисля, че ще бъде много полезно а, е, да променим тази процедура, да имаме по-скоро е, тези процедури, защото така ще ни остане повече време да одобрим или да не одобрим. И се надявам, че това предложение ще бъде осъществимо. Така, а, евентуално ще имаме по-добра подготовка на пилотните проекти или поне ще избегнем едно такова директно съвпадение на а, писмото за одобрение от страна на комисията и подготовката на проектите, защото когато те съвпаднат, ние всъщност нищо повече не можем да направим. Поне така се получаваше на първо четене. Благодаря. Комисията иска ли е да направи някакъв коментар? Благодаря ви. Искам да се опитам да поздравя инициативата на докладчика, защото смятам, че така се създават условия за интерактивен и конструктивен процес дава се възможност на комисията да реагира, ако пилотните проекти не са покрити от съществуващи действия. Например, или е, комисията да предложи определение или определения на предложеното, за да стане ясно какво точно се иска и да се прецени доколко то е осъществимо. Защото по традиция е, комисията не упражнява право на вето, по-скоро оценява предложените действия. Сега, предложените срокове, те са много важни, за да се постигне конструктивен процес. Сега, тук виждам, че по график на комисията и се дават две седмици, за да вземе отношение по пилотни проекти и подготвителни действия. Доста работа ще има през 2010 година и не съм сигурен, че комисията за две седмици ще може да даде пълна оценка на проектите, но комисията е готова да играе играта. Благодаря ви, господин председател. Благодаря, казва председателят. Благодаря и на Сидония за този интересен проект и този, този интересен доклад, който за момента съществува само на английски, но ще бъде преведен. Вие е, чухте е, каква е, заповед ни ви дава Содония да прочетете доклада и най-вече най-внимателно да се запознаете с сроковете, е, за да можем да действаме е, своевременно. И така, е, можем да пристъпим към следващата точка. Да. Елга, не, добре, извинете, да, Елга си седи спокойно. Елга мирува. Елга? Le point suivant, pardon. Елга иска ли да вземе отношение сега? по нейния доклад. I... Да, благодаря. Що се отнася до парламентарния бюджет, да, искам да говоря. Трябва ли да говоря сега? Also ich werde Deutsch sprechen. Ja, ja, ja. Merci, Monsieur le Président. Като въведение няколко общи думи. От една страна, ние се придържаме към нашите политически амбиции по отношение на парламентарната работа след Лисабонския договор, като влезе в сила, трябва да се ориентираме към тези неща, към него. От друга страна, едновременно с това, трябва да имаме един ефикасен економичен бюджет, т.е. бюджета трябва да отговаря на интересите на институциите и отговорно да постъпим и внимателно. Което не означава, че всичките политически амбиции и работоспособността на парламента, както и на отделните членове на парламента, да се поставят под въпрос но много внимателно трябва да погледнем и да помислим а, кое смятаме за особено отговорно и кое не. Започна с прочутото число 20% за парламентарния бюджет. При разискванията по тази тема през последната седмица, според мен, заедно установихме, че тези 20% не са фундаментално число, в смисъл, че не бива да се поставят под въпрос или не бива да се надвишават. Едновременно с това е ясно, че ако искаме да променим това число, това не може да стане без преговори с другите институции, защото ние се намираме в среда на равновесие, на справедливост между институциите – и става дума, разбира се, имайки предвид предизвикателствата на Лисабонския договор и новите предизвикателства към парламента, трябва също а, и те да бъдат взети предвид. Бюрото започна да води първоначални дебати и се появява число, че до 20-22% може да се стигне при определенето на бюджета на парламента. Аз мятам обаче това число за твърде голямо. Особено за 2011 година, но смятам, че каквото е политическото положение в много държави членки, е, в този мандат е под въпрос дали можем да стигнем до там но се концентрирам първо върху въпроса за бюджета 2011 година. Предложението, което а, е представено на бюрото, означава 20,46%. Малко повече от това, което смятахме до сега, че е подходящо в конкретни цифри, това означава 39 милиона, които отговарят на около на 20%. Смятам, че до сега по-скоро имахме единно мнение по това, че ни са нужни още длъжности при комисиите, по политическите групи, тъй като има сега по-големи отговорности, имаме по-голямо право да участваме в вземането на решение и трябва да бъдем на едно ниво с комисията и с съвета. Мисля, че повечето не поставят това под въпрос. Но има дебат и с, имайки предвид моята политическа група, 1500 евро, което още не е взето решение, но от май тази година трябва да а, имат тази сума. Според предложения на президиума трябва да бъдат повишени с още 1500 евро. И стават 2500. Смятам, че един дебат е нужен и преди всичко това, което касае а, нашата политика в парламента, ще доведе до последици за нея. Има предложение, че ако цялата обща сума е, я имаме през 2011 година, 3000 евро повече ще има на депутат, но това не означава, че само за сътрудниците трябва да бъдат изразходвани, а и за допълнителни е, сътрудници, които са на непълен работен ден, според нашия статут на асистента, но означава също, че можем да имаме и повече персонал възниква проблем с работните места. Помещенията са тесни за нашите сътрудници и както последната седмица беше представено, иска, желая се да се купи нова сграда, в която да се влезат отделните служби, за да може пък сътрудниците да работят в съседните стаи. Е, тази концепция според мен е под въпрос. Поставям голяма въпросителна, защото това е доста голямо действие, това преместване и финансирането. Е, едновременно с това ни бе представено предложение, е, следвайки политиката за сградите, 85 милиона евро има, които могат да се използват за нова сграда. Според въпроса ми, как, колко би струвала една такава сграда, става дума за 80 до 100 милиона инвестиционни разходи, но не текущи разходи. Това за мен не е отговорна сградна политика, не е отговорно сградно планиране. Това би означало, че през следващите години и през бюджета 2011 година, ако имахме до тогава сградата, за поддръжката няма да имаме средства. И смятам, че с малко указание а, на, върху кризата, която имаме, една бюджетна политика която не знае текущите разходи как да се покрива, не бива ние да следваме. По отношение на Център за посетители има мнение дали имаме възможност да поканиме повече посетители. Годишно не 100-120, което от политическа гледна точка е желано, но трябва и да се справим с това. Дали действително ще вземем решение по този въпрос преди новият център за посетители да бъде готов, поставен под въпрос. Трябва да достатъчно време да имаме, по-бавно трябва да действаме, по-солидно, по-сериозно и такива предложения да ги а, решаваме, само когато сме в състояние да изпълним след това решенията. Още две точки или три точки, по които не знаеме как да напреднем. От една страна, това е проекта европейска кидом на историята, сега има предложение, че стратегията за посетители е, трябва да предвиди бюджет за планирането и 2,5 милиона трябва да се предвидат. Но последващите разходи, както за а, изградата и текущите разходи, не са бюджетирани. Тоест, отворен е въпроса как всъщност ще направим това, и ако разгледаме маржа, който имаме за следващата година, 109 милиона, а през 2012 12 милиона, се правят политически предложения, които ще им водят до допълнителни разходи. Възниква въпроса как това всичко да стане. Другата тема е със съдът и заплатите на европейските чиновници не знаеме кога ще се вземе положително решение, трябва да се бюджетира цялата сума. Е, тя надхвърля възможностите, които имаме и все още не знаем какво ще стане с External Agent Services. Дали в категорията 5 трябва да бъдат бюджетирани. Това надхвърля е, нашите е, възможности, нашата свобода на действие още веднъж накрая искам да кажа, че 20% не са толкова важно число или точно е, фиксирано число. Но смятаме, че по-голямо чувство трябва да имаме е, политическо и трябва от една страна да не сме с малки амбиции, но трябва да бъдем много внимателни, за да намерим равновесието. Не бива да започваме да плащаме инвестиции без да включваме текущите разходи. Защото за текущият бюджет, при всичко 2012 година, ще създадем големи проблеми. И това е безотговорно поведение и безотговорно поведение спрямо нашите граждани. Когато а, това, което ни е нужно, искаме да промениме, трябва на всеки случай да влеземе в преговори с другите институции. Иначе ще имаме неприятности както другите искат а, да отчетеме грешките в миналото и да имаме една отговорна бюджетна политика, трябва и ние да издигнем стандарта на бюджетирането. Благодаря ви. Мерси, Благодаря ви. Няколко човека поискаха думата. Господин Аглунц първо. Uh, Благодаря, господин председател. Е, да, аз също искам съвсем накратко да взема отношение по същата тема. Да, сега либералите взеха отношение по парламента и бюджета му. Минал седмица говорихме по това в Страсбург и като докладчик аз е, говорих е, е, на широко няколко секунди и няма да повтарям това, което казах. Ние вече обменихме възгледи с Хелга по този въпрос сега целият, цялостният подход към нас е напълно разбираемо, че Лисабонския договор ще ни излезе по-скъпо и трябва да има нови активи за парламента. Обаче не можем да се поставяме в ситуация, когато няма да имаме спестявания, само ще генерираме разходи. Не може да има такава политика. Е, оказва се, че въпросът е политически. Либералите бдят за това. Политически е много трудно. Имахме много трудна дискусия между либерали. И е, сега за асистентите за тази година постигнахме съгласие по цифрата, е, обаче има цифри, по които не сме съгласни. Е, говорихме за допълнително финансиране за членове на парламента, които да имат допълнителни офиси в парламента усещането е същото, не могат да се отпускат допълнителни средства. Сега, специално за сградите, не става въпрос само за закупуване на нова сграда. На широко обсъждахме въпроса с генералния е, секретар. Е, Естествено, че всички членове на парламента искат е, да заседават заедно с техните сътрудници. Е, това предполага ISP сградата да бъде престроена наново, защото е, има офис в едната сграда, офис в другата сграда и ако искаме по-широки кабинети, трябва да се престроява тази стара сграда и това също ще ни излезе много скъпо. Е, въпросът е огромен. Е, освен това е въпрос на принципи. Е, ние знаем, че няма допълнителни средства по това перо от бюджета, което означава, че единственият начин е да се търсят спестявания и, и парламента трябва да докаже, е, че може да черпи своите спестявания, ако има допълнителни разходи. Ще се радвам, ако и другите е, групи ни подкрепят. Е, допада ми подхода на докладчика и съм съгласна с, съгласна с нея по този въпрос. Благодаря ви, казва председател господин Фогел. Благодаря, господин председател. Нека да направя три общи коментара. След това ще вляза в детайлите. Първо, получихме тези насоки много късно днес. Много след като бяха приключени внасянията на измененията. Това е първото, което искам да кажа. Второ, че предложението на бюрото за 105 милиона са всъщност неща, които вече идват, да суми, които вече идват от маржините, а те вече са доста ограничени. А в началото говорихме е само за 20%, което ще бъде прага. И Очаквахме допълнителни дискусии с комисията Инта и с други по въпросните е, насоки. А сега секретарията казва, че ще се увеличат, право увеличи прага до 22%. Мисля, че това е проблем, който трябва да разгледаме с бюрото. Още нещо. В тези насоки има и добри неща, например утвърдяването, изграждането на една система на признаване на управлението. Надявам се, че по този начин членовете на парламента ще могат да получат по-добра информация и ще успеят да разнообразят своите източници на информация за правата, с които разполагат. Също така в тези насоки се говори и за определене на а, сумите, които ще се отпускат. Така че, благодарение на тези ясни, строги критерии, ще можем да знаем какво ще ни е, така да се каже, полето на действие, в какви рамки. И също има а, насоки относно времето и дати и така нататък. Те също са добре. Но относно тези 105 милиона евро, които ще се отпускат за персонала. Това е много спорвана тема. Трябва да се запитаме, ако наистина има допълнителен персонал, за който ще се отпускат 105 милиона евро, трябва да се запитаме също и къде ще го настаняваме този персонал. А, относно парите, които ще ни бъдат върнати от белгийското правителство, от данъци и други, а, мисля, че това е въпрос, който трябва определено да изясним. Относно сградния фонд, имаме 1,2 милиона евро допълнителни. И това отново е много спорна тема. Трябва да, може би, да създадем резервен фонд и когато евентуално трябва да прибъгнем към него, трябва да има много ясна аргументация защо. А, относно 926 души персонал в парламента, мисля, че трябва да се допроучи този въпрос. И трябва да имаме процедура по помирение, евентуално, или поне консултации между бюрото и нашата комисия – и това трябва да стане преди да стигнем до крайното споразумение по отделните точки. Благодаря. Благодаря. Господин Фернандеш. Благодаря, господин председател. Исках да подчертая, че наистина имаме нужда от устойчив бюджет. трябва да имаме много ясно аргументирани разходи. Трябва да бъдем строги спрямо целите на бюджета. И мисля, че моментът е много подходящ, за да направим някакъв напредък в бюджета с тия 6,9%. Трябва да се изправим пред нови предизвикателства. И трябва да видим как ще преразпределим състава и какво можем да направим на ниво вътрешна мобилност на персонала, за да бъдем по-ефективни. Като едновременно с това не забравяме какви са ни целите и приоритетите. Само така ще постигнем качество в нашата дейност. Тези 20%, за които говорихме, всъщност са по-скоро един психологически проблем, отколкото каквото и да било друго. 20% са много пари, но едновременно с това 20% като цифра е малко. И ако увеличим този процент, дори да го удвоим, надали това е ще съвпадне с нашите идеи за строгост и устойчивост. В тази насока трябва да се спреме на проблема с недвижимите имоти. Парламентът трябва да спазва заложения си дневен ред, програма, който е, е за много години напред – и трябва да свършим добра работа. Оттам трябва да тръгнем. И ако погледнете тези 20%, те могат да бъдат добри в рамките на вътрешните ни цели, но те са доста абстрактна цифра все пак. И като цяло съм съгласен с казаното от докладчика. Ако погледнете проблемите като цяло, е, че всъщност винаги трябва ясно да обосноваваме разходите, които правим. Не, че не, че искаме а, да се подмажем на пресата, но все пак, е, все пак трябва да бъдем коректни спрямо общественото мнение и тук трябва да видим как ще разпределим състава. ако трябваше да преразгледаме бюджета и отново да дадем качествени аргументи за всяка, всяка, всяка един бюджетен ред, може би ще трябва да, да видим как ще изградим резервни фондове, А какво всъщност са аргументите? и как се постигат целите. Трябва да имаме един анализ на ползите, печалбите и разходите. Така че, работейки с всички тези параметри, трябва да изградим един адекватен, гъвкав бюджет. Но имаше все пак едно а, съдебно дело, нещо, което може да доведе до промяна на ситуацията и всички сме съгласни с факта, че а, новите членове, които дойдоха с разширяването, трябва да се ползват от а, същите бюджетни фондове. И трябва да бъдем прозрачни в а, нашия бюджет и да планираме един устойчив бюджет. А също така да не забравяме една качествена а, сградна политика. Благодаря, господин Порташ. Благодаря. е, имам трудности да разбера с какво трябва да започнем. Не знам дали има смисъл на следващото пленарно заседание да гласуваме доклада на колежката Трупел. Причината е, че има редица нови факти, които възникнаха и станаха известни. Те не са отразени в доклада. Това е първият ми въпрос, който си поставям. Вторият въпрос, който си поставяме, защо ние продължаваме да водим тази дискусия за тези 20%? В нашите доклади казваме, че всички административни разходи на всички институции на Европейския съюз е, е, влизат в раздел 5. Това са всички проценти, с които до сега сме се занимавали. Мисля, че грешно водим тази дискусия и не бива много време да я отделяме. И третият въпрос, който си поставяме следния. Ако внимателно прочетем доклада на колежката Трупел и чуем различните мнения, вижда се, че има противоречие между желанието да се направят разходи. 50, 85 милиона нови като нова сума и от друга страна е, трябва да имаме едно внимателно бюджетиране през е, следващите години. А, е, две неща трябва да се вземат предвид важно е устойчивото действие в бъдеще, Е както каза колегата Фернандес. През 2011 година трябва да избегнем да бързаме с вземането на решение. Това са нещата. Важен е здравен човешки разум по тези въпроси. Пък виждам, че желанието на членовете на парламента е ориентирано към това какво ще реши бюрото. Бюрото казва, искаме да се справим с безработицата и ще създадем работни места с нашата работа. Това не е сериозен аргумент. И затова препоръчвам и с това приключвам да не взимаме прибързани решения, за които ще съжаляваме по-късно. И да продължиме да е, да а, изказвам мнения, които не са точно в унисон с бюрото, разходите едно, един, е, един по един трябва да бъдат разгледани. Малка. Благодаря, скъпи колега, казва председателя. Владимир Манка има думата. Благодаря, господин председател. В е, предложението, което получихме от администрацията на парламента, е, процедурите си остават същите. При тях институциите си разделят бюджета и ги индексират. А, ние предложихме в пленарна зала да се раздели бюджета съобразно на същните потребности. Освен това, когато се подготвяше проекто бюджета за 2010 година, ние създадохме и одобрихме правила, е, за да се стигне до спестявания. Докато е, при тези предложения, ние не се придържаме към правилата, които определихме през 2009 година. Искам само да ви напомня, че ние казахме при тези правила, че трябва да се подобри сътрудничеството между институциите. Знаем, е, че понякога институциите не изцяло използват потенциала си. И поради това ние предвидихме 5% резервен фонд за всички институции, за да си сътрудничат в областта на превода, например, и да покажат, че могат да се сътрудничат, а не да възлагат превода на външни служби. Трябва да видим какво става тази година, да направим сметка и смятам, че ако действаме последователно ще можем да е, спестим пари. Освен това, ние бяхме предвидели тази година да има ревизия на две огромни единици в Европейския парламент. Е, е, службите за сигурност и друга генерална дирекция. Е, е, сега е, тази ревизия също ще бъде оценена и ако тя е проведена както трябва, пак ще можем да спестим. Също се отнася и за други генерални дирекции примерно други спестявания. Това е стратегията за сградите. От години наред настояваме за такава стратегия и когато получим тази стратегия, ще знаем какъв е подхода към нашите недвижимости. Трябва анализа да се направи тази година и как да го отразим в бюджета за 2011 година. Сидония има думата сега. Благодаря ви. Аз прочетох с жив интерес предложенията, които ни бяха отправени от администрацията на парламента. Плановете за засилване и разширение на парламентарната библиотека аз проявих най-жив интерес към плановете за така наречената служба за брифинги т.е. Е, специализирана информация, е, която е предназначена за депутатите. Е, специално за мен това би била ценна помощ в работата ми и е, би било е, начин да се облегчи работата на нашите сътрудници, когато изготвят ноти за нас. Е, надявам се библиотеката да ни окаже тези планирани услуги. Харесва ми също така, че се вземе под внимание необходимостта от депутатите да имат информация народния си език. Това също е предвидено по план и ми харесва. Е, обаче е, ще гледам как ще се прилагат тези амбициозни планове. Аз специално е, е, често ходя в библиотеката и се надявам това, което е отразено в писмото, да стане. Да, е, Салвадор Гарига, казва председателя. Си, президенте, една дискусия Благодаря. Господин председател, що се отнася до бюджета на институциите, по-специално на парламента, мисля, че не бива да забравяме, че а, ние тук сме комисия, която занимава с бюджета и следователно трябва да занимаваме точно с бюджетните въпроси. И сега трябва да видим дали някои от мерките са подходящи. Може би ще трябва да изчакаме също и решенията на политическите групи, към които принадлежим. Но а, като бюджетна комисия трябва да вземем две инициативи. Първо, в краткосрочен план да постигнем някакво съгласие по общата ни позиция. И също така да видим дали разходите на парламента са а, възможни, да бъдат, е възможно да си платим разходите. Ако това е възможно в дългосрочен план, администрацията на парламента а, вече ни подхвърли няколко идеи в това отношение, трябва да изградим един а, специфичен бюджет, гъвкав а, и да можем да добавим променливи разходи към една база и с а, включването на тези променливи разходи да постигнем един таван, който да можем да си позволим да платим. Това е в дългосрочен план. А в краткосрочен план, евентуално, трябва да стигнем до консенсус между политическите групи. И тук остава въпроса за тия 100 и за тези 105 а, хиляди милиона евро, а, които, за които говорим. Явно имаме проблеми също и с пространството, което ни трябва за нови кабинети за асистентите. И а, доколкото си спомням, вече беше предвидено близо 50% увеличение на средствата, за да се осигури това за асистентите. А вярно е, че много асистенти бяха назначени. И е по-добре просто да продължим в логическата насока, в която сме тръгнали. А в момента, когато запълнемаме един асистент, имаме около 3000 евро разходи вече. И Откъде се взимат тези 105 милиона? Мисля, че това е по-скоро една грешна сума, която е предложена. Не знам кой и откъде ще намери тези пари. И вместо да хабим допълнителни пари, трябва да се наложим едно бюджетна дисциплина. Да, прав сте, казва председателя, трябва да имаме една желязна дисциплина. Да, а, ако е вярно това, което казва Салвадор, че като бюджетна комисия ние трябва да се съсредоточим върху бюджета, нека да ви кажа, че трябва да се спреме на други две неща. Първо, прозрачността. В нашите насоки имаме един параграф, където се говори за информационните системи, за ресурсите, например, информационни ресурси, като библиотека, като а, анализ на различни политически проблеми и други. Тук трябва да направим така, че нашите проучвания и анализи да бъдат отворени за широката публика. Това е от принципно значение как ще се справим с това количество информация. Как хората трябва да имат достъп до него. Мисля, че това е важен проблем и подобни изследвания и оценки никой не е направил. Най-малкото пък бюрото. Второ, сигурността когато правим анализ на проблемите със сигурност, нека да не забравяме, че това също е много противоречив въпрос. Трябва да имаме достатъчно сигурност за персонала в тази сграда, но има и други аспекти. Например, достъп, прозрачност за публиката, за общественото мнение. Ние трябва да останем отворена институция. Много, много внимателно трябва да разгледаме тези въпроси. Има, има едва ли една дискусия да се покрият улиците около парламента, да се направят като закрити коридори, да се засили сигурността. Това е някакво безумно ужасно бъдеще. Особено ако вземем позицията на обикновените граждани. Това са двата основни проблема, които не са точно директно свързани с бюджета, но те са свързани косвено с бюджета. Благодаря, Георен.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 засегна противоречието между индексирането на разходите и съобразяването с, с потребностите. Искам да ви кажа, че девиза на развитие социализъм беше всеки му според потребностите, а, а трябва да бъде всеки му по труда. А, така че това не е критикуване за това, което говоря. Идеалът, е, идеалът е чудесен е, и с това индексиране трябва да се постигне до осъществими резултати, обаче оценката въз основа на потребностите съвсем не е лесна. Е, индексирането е един базисен модел, постигате някакви цифри и се съобразявате или с предходни години, или е, с е, доказани потребности, които изникват е, е, в определен период. Аз не се отказвам от индексирането, обаче все пак е, трябва да имаме предвид и специфични нужди. Това, което господин Гарига каза, и аз съм напълно съгласен с това, принципът е, че ежегодните бюджети трябва да са ефективни и да бъдат осъществими за дълги периоди. Това за засяга всички пера от бюджета, включително и финансирането на сградите. И сега, тук непрекъснато говорим за прозрачност на бюджета, не само на Европейския парламент, но и на други институции. Аз обадиха ми се по телефона от Словакия и ме питаха за положението през 2008 година, когато Скин Хет а, не, всъщност, извинете, когато ставаше въпрос... Е, Компликуе А, за ски вакансии. Е, за ски вакансии и... Е, и ние създаваме много лошо впечатление. Е, понякога членовете на Европейския парламент създават е, е, лошо впечатление. Обикновено те са някакви почти незабележими фигури. Аз обаче ще проверя тази информация. За първ път чух такова нещо, обаче явно, че такава информация е в обращение и не е в наша полза. Благодаря ви. Е, благодаря ви, скъпи колеги. Е, по последната точка е, трябва да вземе отношение нашата комисия по бюджетен контрол. Сега искам да кажа две-три забележки. Хелга ще направи изводи от тази много интересна дискусия. Сега това, което е казано, е, за бюджета през 2011 година е, графика съвсем не е ускорен. Е, вие виждате по точка 4 какъв е графика. Имаше вече обмен на мнение между координаторите и двамата заместник-председатели, които отговарят за бюджета в бюрото бившия колега Гитела и господин Куадрас, е, заедно с генералния секретар, ние се споразумяхме да се опитаме да проведем е, две официални съвещания е, за пред помирение, е, след неофициалната среща. Първата официална среща да бъде след като е, бюрото окончателно приеме е, оценките, защото сега сме в предбюджетна фаза. След като тези оценки се приемат от бюрото, заседанието да бъде преди приемането на от комисията и предложението ще бъде направено от Хелга Трюплер. На този стадий сме предвидили е, приемането на е, бюджета за оценка да стане в бюджетната комисия на 27 и 28 април, за да може да се гласува в пленарна зала през май. Искам да ви кажа, че е, според Лисабонския договор Изпълнителната комисия трябва да внесе проекто бюджет, той да бъде официален, след като се извършат предварителни оценки. Това се отнася и за Европейския парламент. Миналата седмица се запознахме е, с е, писмени заключения от председателския съвет там се събират председателите на политическите групи. Там се е говорило за тавана на бюджета в Европейския парламент на заседание, което се проведе преди няколко седмици. Аз бях поканен като представител на бюджетната комисия и двама заместник-председатели на парламента ни запознаха с мнението на бюрото. Тези заключения не са включени в папките ви днес, обаче искам да секретарията да ви ги изпрати, за да можете да ги включите в архивите си. На председателския съвет се стигна до заключението, че таванът от 20%, които парламента си прилага от 1988 година и които подробно сме обсъждали, е, особено когато обсъждахме поправения бюджет за 2010 година. Стигна се с заключението, че този таван вече е прехвърлен и съобразно Лисабонския договор, разширението на Европейския съюз и така нататък, Европейския парламент може да работи само ако има още два допълнителни процента. Така че, накратко, Бюрото, което беше решило е, да се самодисциплинира до 20% от 88 година насам, след 20 години е, свежда самодисциплината до 22% с следното изменение – аз поисках от бюрото да се предвиди възможност да се прави по-различно тълкуване спрямо от другите институции, една от които е представена тук, за да може всичко да бъде ясно и прозрачно и за да се прецени дали да се придържаме към дисциплината от 20%, която е по-ясна, цифрата е кръгла и нещата са по-лесни. 20% от пета категория а, за всички институции. Обаче, ако погледнете, ще видите, че всички административни разходи на всички институции не са в тази категория 5. Те са пръснати на други места, така че при следващата финансова перспектива трябва да внесем повече ред, за да се постигне е, едно решение, при което е, бюрото ще може да гарантира на парламента достатъчни средства, за да може да прилага договорите, като едновременно с това не се оставя впечатление е, у останалите институции и, у останали, и въобще у обществеността, е, че парламента малко му пуска края, особено спрямо предшествие. Така че в тези заключения има важна точка и трябва да я проверим още когато разгледаме разгледаме проекто бюджета за 2011 година. Та председателският съвет поиска двамата заместник председатели на парламента, които отговарят по този въпрос. Поиска бюрото и председателя на бюджетната комисия да направят без да определят срок, но все пак срокът е краен, да направят съвместни предложения за средносрочното развитие на бюджета на Европейския парламент до края на мандата ни, за да можем да гарантираме на парламента че средствата до края на мандата му са осигурени. И то в достатъчен размер. Така че бюджета за 2011 година трябва да има таблица или изобщо цифри, за да се види по каква траектория се движим. Много от вас е, е, говориха за постоянни разходи, за променливи разходи и така нататък. Аз предложих и председателския съвет прие да имаме средносрочно прогнозиране, е, за да не се изправяме редовно пред излишно трудни е, неприятности с каквито се сблъскахме наскоро. Е, за 2010 година имаше установен бюджет и после го променяхме. След е, тези уточнения искам да чуя Хелга какви са заключенията според нея от тази дискусия. Thank you, Chair. Um, Благодаря, господин председател. Е, да, мисля, че тези е, уточнявания бяха ясни. Това, което казахте за тия 2% увеличение а, и също така дебата с а, е, председателския съвет и с бюрото. Мисля, че анализът беше много нужен, а, особено за да сме наясно какво представляват тия 2% за бъдещите години и дали това увеличение е нужно. Защото а, тези 2% всъщност са над нашите а, маржини, нашите резерви, а, когато стигнем до 22%. Според моята информация, първо трябва да сме много наясно какво точно ще представлява бюджета и второ, дали можем да си го позволим и дали е оправдано да го направим. И аз лично смятам, че отиваме твърде далеч с тия 2%. Но, разбира се, можем да водим дебат в тази насока в следващите години. Сега относно дебата 2011. Каквото, това, което беше предложено тук, не е да се направи а, увеличен с 2%, а, а само с 0,46%, т.е. да имаме бюджет 20,46%. И относно това, което ви предлагате, бюджет базиран на един стабилен прак 0%. Разбирам каква е идеята ви, но от друга страна, ако вземем предвид разширяването, новите предизвикателства, Лисабонската стратегическия договор, мисля, че това може да се превърне само по себе си в проблем. И трябва да имаме много добро равновесие между устойчивост на бюджета, предпазливост и едновременно с това да видим какви са новите предизвикателства и новите задачи и какъв е бъдещия ни работен капацитет. И само така ще намерим правилното равновесие. По въпроса за депутатите и за разходите, доколкото знам, имаше допълнителни разходи за, не толкова за депутати, а по-скоро за административния персонал. А, но не знам, не знам дали децата и, и самия а, депутатски персонал, дали депутатите също така не се ползват с някакви допълнителни средства за езикови курсове. Не съм добре запозната с този проблем. но ако решим да направим увеличение на бюджета за тази година, трябва да докажем пред държавите членки, че тези пари, които искаме като увеличение, наистина са нужни за нашия персонал. За защото вече има разлика между плащането на персонала, примерно асистенти, които са тук и които са в държавите членки. Но ако вземем а, плащането от 3000, а, което всъщност а, това са разходите за един асистент, как точно ще разпределим тогава допълнителната сума, която се отпуска 105 милиона? И мисля, че така ще имаме само допълнителни проблеми. Относно спестяванията, аз съм привърженик на спестяванията, но нека да не забравяме екологичната страна на нещата. Например, ако направим някои много добри екологични инвестиции сега, това ще ни спести пари и средства за в бъдеще. Нека да не забравяме тази гледна точка. Така че, когато кажем да, искаме да пестим пари, обикновено веднага казваме, ще отрежем бюджетите на определени хора. Макар, че не, не само това е начина. Можем да пестим пари по друг начин. Както вече казах, с екологични инвестиции. Но ако не дадем ясни, конкретни предложения, всъщност нищо няма да направим. Така че аз лично съм готова да разгледам с вас по-подробно тези проблеми, а не просто да си говорим, да, ще спестяваме. Просто да сме наясно какво ще представляват спестяванията ни. И сега относно процедурите. Да, вярно е, трябва да гласуваме през май. Ще имаме някои други срещи преди това. Надявам се, че ще постигнем обща позиция до тогава, защото поне за сега е ясно, че позицията на бюрото и а, нашата са различни. И след това ще имаме среща, предварителна среща по постигане на консенсус. И моето впечатление е, че това, което бюрото предлага сега, е всъщност прекалено. Надявам се, че те първо ще постигнем добро равновесие. Това, което им да кажа. Благодаря. Благодаря, Хелга. Нека да добавя, така както и Хелга го каза в първоначалното си представене, че имаме един такъв дамоклив меч, една постоянна заплаха, която тежи над нас – а именно решението на съда за заплатите, което ще влезе евентуално в сила с задна дата. Нека да не забравяме и това. В такъв случай можем да счетем, че с това приключваме по четвърта точка. Господин председател, малък въпрос. Искам да знам дали 14 милиона или 135 милиона ще бъдат с задна дата и за 2010 или за 2010 и 2011. Е, скъпи колеги, каза председателя, не знаем, не можем и да знаем преди да изслушаме окончателното решение на съда. Но съществува риск, че е, крайното решение на съда ще ни наложи да финансираме и да изплатим тези пари не само с 2010-2011, ами дори и за края на 2009. Защото това са средства, които не могат да се прехвърлят от една година в друга. Ние нямаме кредити в 2009, нито в 2010. Така че ако на края на 2010 се реши да се изплащат заплати с задна дата, ще трябва да плащаме и за 2010 и за част от 2009. -та. В такъв случай можем да преминем към точка 5 съвсем набързо и се надявам да получим информация от Лашло и от Владимир Манка. Лашло. Благодаря, господин председател. Е, тук, специално за бюджета на комисията, е, не се изисква пространен дискусия, е, защото така нареченото carry over е право на комисията. И ако позволите, господин председател, все пак искам да задам някои въпроси на комисията. Е, всъщност два въпроса. Първият е следният. Сега сме средата на март и съобразно правилниците е, това е, прехвърляне на задължения от миналата година към следващата година трябва да приключи до края на март. Въпросът ми е осъществимо ли е това? Е, Менеджабълно ли е или не е? И един кратък въпрос. Е, миналата година бяха взети решения от тях трябваше да бъдат изпълнени през януари 2010 година. Сега сме март. Говоря за бюджетна линия 0504-0501. Мисля, че ще бъде малко по-добре, ако през март получим документ за решенията, които касаят януари. Те не са записани в бъдеще време, а в минало време. Въпросът ми е решенията изпълнени ли са през януари или не? И да бъдем информирани за евентуални положителни или евентуални отрицателни решения. Ние сме длъжни да признаем, че така наречения кросовър беше направен от комисията. Благодаря ви. Няма други въпроси. Мога ли да помоля комисията да отговори? Благодаря, господин председател. Както госпожа Сориан, господин Кари, Сориан каза, е, има задължения за прехвърляне на средства до 31 март 2010 година. Да ви кажем докъде е стигнала комисията. До момента около 80% от сумите по carry over по прехвърлянето на средства са изпълнени. До края на март комисията трябва да прехвърли останалата част от сумите. Ако правилно съм си отбелязал, бюджетното бюро е е за съскостопанско развитие. Там процентите са почти същите, както и е, за останалите суми. За предходните години, ако правилно съм разбрал въпроса, комисията ще ви изпрати таблица е, за е, всички прехвърлени средства през годините до края на март, за да имате възможност сериозно да се запознаете с резултатите. Благодаря, господин председател. Аз също ви благодаря. Лашло няма коментари. В такъв случай е, трябва да пристъпим към Владимир Манка и той ще говори за Кери Овърс. Дякуем, пан председател. вибор... Благодаря, господин председател бюджетната комисия одобри на 2 декември закупуването на сграда за европейско представителство в Будапешта. Това не беше представено в края на бюджетната година, защото имахме правила за неавтоматично прехвърляне, което ни позволяваше съответно да се справим с този проблем. Както каза комисията, имаме срок до 31 март да отбележим това закупуване и не мисля, че ще има проблем в, тази, в това отношение. Благодаря, казва председателя. Няма въпроси, няма забележки. В такъв случай преминаваме към точка 9, както а, бяхме решили в началото. И тук ще дам думата на Юта с точка 9, точка 10 пак Юта и точка 11 пак 10 са относно създаването на новите агенции за а, а, надзор. Юта. Благодаря. Тук става дума за три надзорни органи, а именно Европейски орган за ценни книжа и пазари, Европейски банков орган и Европейски орган за застраховане и за допълнително осигуряване за старост. Тези три органа трябва това да направят, което ние от почти две години изискваме като Европейски парламент. А именно е, добър надзор върху финансовите пазари. Това не са съвсем нови организации, а те произлизат от вече съществуващите европейски надзорни комитети, които още днес изпълняват подобни функции като мрежа на отделните национални регулиращи агенции. Тези три агенции, да ги нарека, трябва да придобият повече надзорни функции в рамките на вътрешния пазар. Аз бих казала в рамките на вътрешния пазар. Ние знаеме, че комисията предложи тези надзорни органи да бъдат е, организирани във всяка държава членка и да следят финансовите пазари в тази държава членка. Но колегите и колежките от економическата комисия трябва да вземат становище или да изготвят доклада в економическата комисия са три отделни докладчици, които се занимават с отделните надзорни органи. Ако сега ако сега преминем към нашата част от работата, трябва трябва да знаем, че агенциите ще бъдат в нашата категория 1А. Това е категорията, в която се намират и отделните съответни политики. Това е обичайният подход, когато се създава нова агенция или разширяваме определени агенции или ги увеличаваме като състав. Съгласно предложението на комисията, тези три агенции от 2011 до 2013 година ще им са нужни 150 милиона евро, но те 150 милиона евро не е нужно да ги финансираме изцяло от нашия бюджет на Европейския съюз, а за първи път до края на финансовата прогноза е, държавите членки трябва да бъдат привлечени да се финансират това. Предложението е държавите членки да финансират около 90 милиона евро за трите години, а ние от нашия бюджет е, останалите 60 милиона евро. Относно персонала на тези агенции, комисията предложи 270 е, заети лица във всичките три агенции. Органиграмата как ще изглежда в отделните агенции ще знаеме, когато е, имаме допълнителни информации, но както може да си представим, ще бъдат позиции АД, т.е. висококвалифицирани сътрудници, които ще работят в тези агенции. Това няма да са помощни работни сили, а високо квалифициран персонал. Те трябва да са така да се каже по-добри специалисти от действащите работни, работните длъжности, действащите хора в финансовите пазари, за да могат веднага да разберат, ако има погрешни действия на последните. Относно времевия график, ви споменах, проекта е, е следният. На 17-18 април да поговорим по този проект ще има голяма нужда от дискусия. Крайният срок за изменение е 12 април. Така че след заседанието на 27 и 28 заседание ще можем, април ще можем да гласуваме. Економическата комисия отговаря за трите агенции и няма преди края на май да даде окончателно си становище. Благодаря. Мерси, Юта. Благодаря, Юта. Господин Козлик поиска думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Хонг за великолепното й предложение, за интересната позиция. Напълно съм съгласен с казаното от нея. Трябва наистина да подчертаем, че а, регулацията за тези надзорни органи на финансовите пазари включва, трябва да включат абсолютно всички детайли относно финансирането. Например, трябва да се включват основни дефиниции относно това какво трябва да се финансира, какво са финансите и какви трябва да бъдат основните а, позиции на персонала, основните постове на персонала. Тези дефиниции са много важни, трябва да бъдат уточнявани всяка година, поне в началото, преди няколко години. Попитах финансовия министр и директора на Националната банка в Словакия, които ще бъдат също участници в този проект, относно как те ще дефинират разходите. Но, разбира се, всичко ще зависи от предложението направено от Европейската комисия. Като за начало ще трябва да има едно широко споразумение, след което ще и има промени, най-вероятно, в зависимост от различните мнения. Очаква се, че ще има голям брой изменения и съответно ще трябва да се обърнем към всички власти в отделните държави членки, за да е ясно какви ще бъдат бъдещите разходи. Благодаря още веднъж на Юта. Мисля, че това, което тя каза, е великолепно. Благодаря. Благодаря, каза председателя и аз благодаря на Юта. В такъв случай можем да кажем, че точка 8, 9, 10 и 11 бяха приключени. По точка 12 има едно предложение от Изпълнителната агенция по транспорта, но нашият специализиран докладчик, госпожа Холмайер, не е успяла да разгледа досието и затова поиска отлагането му. Също както и а, изпълнителната дирекция. Юта. Е, е, наскоро, не много отдавна, Комисията ни изпрати доклада и можахме да го прегледаме. Благодарим за това. Въпросът с изпълнителните с изпълнителната агенция и сградата за нея следното. Госпожа Хол Майер има няколко въпроси към комисията, които е формулирала и за това днеска не може да се даде становище. Едва при следващото заседание ще знаем повече. Нашето одобрение или отхвърляне на този проект на сградата ще можем по-нататък да направим. Да. А, тоест, ще бъде наистина добре да изчакаме становището, а поне за сега не сме в състояние дали ще можем да дадем становище или не, така както каза госпожа Холмайер, както го потвърждава Юта. В такъв случай благодарим на Юта и ще пристъпим към точка 12а, а именно обмяна на становище относно процедурата по контрол и на големите проекти – това станови... Това... Тук ще говори господин Годманис. А, искам да го питам, има ли някакви е, коментари и дали иска да зададе въпрос освен на изпълнителната агенция. Да, виждам, че има какво да кажем. Благодаря, господин председател. Първо искам да се извиня на всички останали членове на комисията, а, че тази точка а, <laughs> не, няма в дневният ред. но а, няма кой знае каква разлика между това, което комисията а, казва тук по, та, по моята точка и това, което аз мисля. Просто има разлика в методологията. А, срещнах се с представители на дирекция регион, на региони и бюджет и мисля, че нещата са ясни. Като цяло знам, че комисията ще изготви пълния доклад и е, това ще е, стане някъде през април, относно как комисията разглежда е, освояването на фондовете до, за финансовата рамка 2007-2013. Нека да дам накратко основните характеристики. А именно, проучването, направено от а, а, Сметната палата, за това колко средства са били освоени с тази а, Три години в новата финансова перспектива и 3 години в старата финансова перспектива, се оказва, че е, новата ни финансова рамка е много по-лоша, отколкото предишната и, лошо, и по-лошо се освояват средствата. За а, срока 2000-2006 имаме много по-добро освояване. И тази новина никак не е добра. По тази причина комисията а, поде някои инициативи за подобряване на ситуацията. Имаше изменения за 2009 и промяна в регламентацията за 180, по 183 и допълнителни 6,5 милиарда бяха отпуснати на държавите членки като предварителни плащания. това ще увеличи математическите стойности, но няма да увеличи ефективността на програмата, според мен. Защото тук говорим за три основни неща. Предварително ни плащания, които не съответстват на това как държавите членки а, изпълняват задълженията си, а просто са отпуснати за да им помагат да подготвят изпълнението. След това има междинни плащания – и трябва да кажа най-общо, че имаме две различни системи и през периода 2000-2006 година комисията беше много гъвкава и позволяваше на държавите членки да удължат крайните срокове А също така а, трябваше държавите членки обаче да съобщят как са използвали средствата. Но в а, тази финансова перспектива 2000-2006 имаше в два от фондовете 4,5 милиарда евро, които не бяха освоени и които трябваше да се върнат на тези, които са ги отпуснали. И теоретически държавите членки можеха да изискват плащания, за да си е, изпълнят проектите и да е, съответно да постигнат 95% освояване на фондовете, след което комисията евентуално трябваше да провери дали не се е така. Но само теоретически можем да се надяваме, че това ще се случи. Защото през юни 2009 година а, държавите членки освоиха каквото можаха и не са поискали допълнителни средства, които могат да им бъдат отпуснати, за да си завършат проектите. При след това комисията твърди, че държавите членки ще поискат тези допълнителни средства – по социалния фонд, по регионалния фонд, по кохезионния фонд. И от друга страна пък, а, значи за, за новата финансова рамка нямаме такова допълнително искане на средствата и съответно нямаме освояване, докато за 2000-2006 държавите са ги поискали за различни проекти и са ги освоили. Но нещата все пак се различават. Например, Кохизионния фонд все още продължава да действа и не е ясно как освояването му ще бъде а, съпоставено с предишните фондове. комисията и държавите членки се опитват да освоят всички съществуващи фондове, от друга страна пък да се направи освояване на новите фондове. Мисля, че комисията реагира положително. В началото мислех, че техните инициативи всъщност само помагат на мързеливите страни, които не освояват добре, но мисля, че в крайна сметка съм бъркал. И ако погледнем ситуацията с 2007-2013 година, трябва да кажа, че има принципи, които трябва да бъдат взети предвид. Едно нещо е ясно. Имаме система за управление и контрол, която трябва да бъде сертифицирана от Европейската комисия и да се видят какви са евентуалните слабости на тази система – ако има някакъв орган, някакви органи, агенции, изпълнителни агенции, които отслабват действието и освояването на фондовете, то трябва да се открие. Да няма такива закъснения. И когато говорим за оперативни програми, те, те са одобрени с голямо мнозинство. Почти всички програми са одобрени от комисията, с изключение на тези, които трябва да бъдат е, изпълнени с сътрудничеството на няколко държави членки. Когато няколко държави членки а, трябва да се сътрудничат по една оперативна програма, обикновено резултата е много лош. Голям хаос се получава. И от 1 януари до 1 март сега тази година виждаме много добро подобря... много голямо подобряване на, на междинните плащания. Имаме 50% увеличавания на плащанията а, спрямо предишните. И това само за 3 месеца, докато преди това се влачихме 3 години. И а, имахме 14% увеличаване за социалния фонд, 12% по-добро освояване за регионалния фонд. Виждате, подобрението е значително. Според бюджета, нещо, което не е свързано съвсем с регионалната политика, тя е по-различна, има нещо, а именно, ако разгледате как тези средства са били отпускани месец по месец, ще видим, че някои държави, които а, не са получавали нито едно евро в продължение на няколко месеца, за следващите няколко месеца са получили хиляди и стотици хиляди евро. Мисля, че, както каза господин Сориан, има някакъв проблем с координацията и държавите членки в един момент събързват и за да представят тонове документация на комисията, за да може комисията да им отпусне средства, които не са получили в продължение на месеци или години. И се питам дали комисията има време да разгледа обстойно тези досиета. Надяваме се, че е, все пак има време да ги разгледа, защото когато, когато видим а, плащания 20 дни и то с 1000 евро, 20 дни а, след като са, комисията е получила огромно досие, е, аз силно се съмнявам, че тя е имала възможност да се запознае подробно с него. И по тази причина искам да кажа, че а, може да се направи още съгласуване на дейността ни с комисията. Моите цифри са си мои цифри. Като цяло нямам противоречие с комисията. Но относно становището, по което ще гласуваме утре, разисквахме внимателно. Мисля, че трябва да подкрепим предложението на съвета. Но това е съвсем друг документ. Виждате, имаме страшно много документи. И наистина се извинявам, че не мога тук да ви представя някакви конкретни отговори и перспективи за бъдеще. Само едно нещо ще кажа, че страните, които имат по-малко средства от Европейската комисия на глава на населението, което означава, че за тях кохезионния фонд не е особено активен, не действа особено активно, то те всъщност намаляват средния процент. Но това няма нищо общо с БВП, с бюджета и други. А има други държави, при които тези средства са много големи и те се опитват да направят възможно най-доброто с тях. А, има, за съжаление, такива страни, които са били особено активни при финал, миналата финансова перспектива, финансова рамка и които не са особено активни сега. Това е тъжно. Но мисля, че трябва до април да сме готови с нашето становище за сметната палата. Има някои държави, в които електронната система блокира плащанията за няколко месеца. Това не е добре. Или пък в други, където има едно дублиране на документи или пък липса на някои документи. Има също така други страни, при които регионалните власти не са особено активни. И някои от новите държави са в много тежка ситуация. Защото не са решили с комисията проблемите относно одобрението на системата за управление. Няма да влизам в детайли, е, но мисля, надявам се, комисията да а, вземе това в предвид. Ако някой иска да зададе въпрос, може да го направи. Благодаря. Като цяло Народната партия подкрепя докладчика. Това е ясна картина. Имаме само един проблем е, с е, изменение номер едно, в което се предлага е, Европейската комисия да представи изменен бюджет. Съобразно нашите изчисления, при това положение не е необходимо е, изменен бюджет. Има различни варианти. Можем да предложим разделно гласуване и да забравим втората част на изменението или ако докладчика е склонен към сътрудничество, можем да оставим въпроса отворен и е, след е, изменен бюджет, amended budget, да добавим ако е необходимо, if needed. И тогава не се тръгва към преговори и проблеми. Сега, за решенията, които са предложени тук, е, може да се управляват като carry-over или като advanced payment. Това не, е, обикновено се изисква изменен бюджет. Ние смятаме, че това не е необходимо, но тъй като нещата се променят и ние не знаем, можем да добавим просто if needed, ако е необходимо. Така е, запазваме първоначалната идея, обаче не се опрекваме, ако излишен европейски бюджет се наложи, на момент, за момента той не е много привлекателен. Така, председателя, вашата забележка не засяга точка 12а. Да, обаче, ако не греша, докладчика започна да говори и за гласуване. И за това правя забележка. Макар, че по принцип да не става въпрос именно за тази точка. Имате цяла нощ, за да се договорите. Да, и утре да кажете. Комисията, комисията не иска да вземе отношение, няма други забележки. Благодаря ви. В такъв случай е, пристъпваме към последната точка от дневния ред. Инге Реслер пожела е, в края на заседанието е, да се спрем на точка 7, да се спрем на тази точка днес, а не утре. Сега, е, последните събития по реформата на финансовия правилник. Ингия. Благодаря, господин председател. Искам да използвам случая да говоря по няколко въпроса. Имаме една ревизия на три транша. Първият транш е на лице. Това са измененията вследствие на промените чрез Лисабонския договор. Второто е за външните а, служби. И третото решение е окончателната тригодушна реформа, която според мен се намира в а, консултации в съвет, а, в комисията. Накратко искам да представя това, което е на лице. Има няколко препокривания между изменението от Лисабон и външните служби и вътрешно-институционалното споразумение. Трябва да знаем, че при всички три ревизии ще се работи по едни и същи членове. Не ми е известно от досегашната ми парламентарна дейност е, нещо так подобно да е правено, но член едно, например, който е преработен в, и в второто, втор, за втори път при екстерните външните служби бе преработен. Не знам дали трябва да се съгласим с такава преработка. С изменението от Лисабенския договор имаме няколко технически приспособявания, прехвърляне на средствата. Е, Имам един мнение с комисията вече по този въпрос и сегашният пакет бих казал, че трябва да изчакаме вторият пакет, за да можем да си създадем по-добър обзор върху двата. Какви препокривания има с измененията на вторият пакет? Отново това е член 1, приложено поле на правилника, при покриване с член 30 по прозрачността и с член 31 по бюджета. Това са минималните неща, на които аз смятам, че е, стават. Към момента не ми е ясно какво прави комисията по въпроса националните административни служби. Всички точки, ако изпълним, възможно е тази последна точка, която ще бъде записана в края на май, да имаме големи трудности с а, прилагането му. Има един проект, а именно проект на новото междуинституционално споразумение. Там националните а, декларациите на националните администрации не се съдържат. Още при първата ревизия ще бъдат включени. Това е голям недостатък, защото нямаме възможност да се наложим. Обръщаме внимание на това, че във всеки случай с първият реформен пакет е, трябва да знаем, че ще дойдат и други. Поне втория пакет. Трябва да изчакаме. Още а, е, накратко сега, а, е, как стои въпроса с разискванията. В, в комисиите, които се занимават с външните служби, е един така наречения стиринг комити, който е при президента а, поставен на, през март, края на март ще има второто заседание на този така начин стиринг комити. В парламента има различни мнения по този проект от това, което сме чели в списанията и вестниците. Госпожа Ештън с Корепер дискутира, но не и с парламента. Контактите с парламента, които тя поддържа до сега, са по тази част, където парламента само бива изслушан. Аз а, трябва да съобща радостната новина, че на Бантрапкай в а, комисията Юри отговаря, а пък аз отговарям за нашата комисия, но никой не говори с нас. Да се мисли, че този пакет, който е на лице, а именно основаването да се договори с съвета и парламента а, просто трябва да приеме това, което други решат по съдържание, в тази стратегия не смятам, че е много успешна. Стиринг комитета до сега реш... знае, че ние искаме една външна комисия, правилна една служба, външна служба, истинска, относно оказване на помощ за развитие и ако тя трябва да бъде включена тази служба в комисията, това също е без... няма да има спорове, но смятам, че ние трябва да настояваме тази външна служба да бъде част от комисията. В рамките на комисията има модели, е, при които все пак има независимост. Това е модела на Олаф. Олаф има собствено правно основание, принадлежи към комисията, но има собствени структури, има собствен персонал. Генералният директор на Олаф е това, което наричаме IPA – и това е много важно за съвета, госпожа Ештън, така наречената IPA. Е, ние сме от ние сме на едино мнение относно отклоняването на, отвърлянето на една институция. Радвам се, че а, парламент защитава своите права. Това, което е на лице в момента и което е договорено с външните политици, е именно въпроса какъв бюджет и какви права на освобождаване имаме, те са безспорна част от момента, когато друга институция в рамките на бюджетната процедура и това, което автоматично ни получаваме, не означава, че е твърде рано да се договорим за компромис относно нашите бюджетни права Става дума за Регенис тук, организацията. Не знам как ще продължат нататък нещата, но мисля, че би било добре, ако комисията позволи да се дискутират открито отделните варианти, вместо още в началото тясно да бъдат разгледани само конкретни варианти. Най-добре е отворени да бъдем и да видим най-доброто възможно след, като последица от договор от Лисабон а именно да обединиме всички отговорности в тази външна комисия, но, както казах, тя трябва да бъде в рамките на Европейската комисия. Смятам, че съм говорила все пак ясно и не съм ви объркала много, но е честно ние да се занимаваме с тези теми и това да има публичност. Благодаря ви. Благодаря, Инге. Благодаря, че допринесе не е, за увеличаване на объркването, а за разсейване на объркването и осветляване на умовете на нашите колеги. Да, отбелязвам си, че има желаящи да взема думата. Ще ви дам думата. Сега, е, ние изпадаме в сложно положение, до толкова, доколкото за да се прилага Лисабонския договор, трябва едновременно да се приемат е, правилници за приложение, както и да се създадат някои нови органи. Е, за някои органи, като например финансовата агенция, за която Юта говори, не беше сложно, направихме го. Естествено, че Европейската служба за външни действия е ново животно. Изцяло ново животно. Е, трябва да е, му прида някакъв статут. Има прецеденти, както каза Инге, ОЛАВ и прочие. Обаче политическите проблеми, които възникват, са изключително сложни. За момента дискусията се обсъжда само и главно между изпълнителната комисия и съвета. Всъщност госпожа Аштън обсъжда въпроса въпроса с госпожа Аштън, защото тя носи тези два каскета. Тя застава от едната, от единия край на масата, после от другия край на масата, в зависимост от това какво се избира. Но трябва да разговаря с някой друг и този друг това сме ние. Е, в парламента е, е, върховните органи на парламента решиха да се организират, като създадат такъв инициативен комитет, стиринг комити или груп, за да могат да говорят с един глас, е, когато станем нейн събеседник. Важното е, че основният кос на парламента е, че той има бюджетни правомощия. Бюджетни правомощия, които той имаше и които бяха засилени по силата на Лисабонския договор. Та, въпросът, който ще възникне до няколко седмици или до няколко месеца и които не можем да решим сега е следният. Около кои теми и около кои разпоредби ще започне дискусията и канадската борба неизбежната канадска борба между институциите. Какъв ще бъде обема на пакета? Какво ще се сложи в пакета по преговорите, свързани с Лисабон в най-широкия смисъл на думата? Въпросът е, ще се обсъжда с съвета. За момента има цяла поредица от процедури по финансовия правилник, е, временните разпоредби, за които се постигна съгласие миналата година, е, тригодишната ревизия, която случайно ще се прави прави сега. Всичко свързано с Лисабонския договор, всичко свързано с новата служба за външни действия. Не, към това ще се добави и статута на лицата, които ще бъдат набирани и при бюджетната процедура а, а, бюджета за 2011 за комисията и за другите институции. Така, сега трябва да свалим кадрите, картите, да се види е, по кои точки споразумението между институциите би било лесно. Мога да посоча като пример органите за финансов надзор. Би трябвало е, да се стигне бързо до споразумение между институциите и да не се изпадне в е, тежка политическа криза. Обаче има други теми, теми, е, които са по-трудни и трябва е, всеки е, да постигне нещо изгодно за себе си в този пакет. Благодаря на Инге, че за момента е, е, се задават черни облаци на хоризонта. И ще има други още по-черни облаци, така че тази метеорологична прогноза за интерституционалните преговори трябва да се следи внимателно. А, първо искам да благодаря на госпожа Гресле, докладчицата. Това генерално изискване за Европейската служба за външни действия, комисията само да консултира и да представи а, готовите варианти. Това касае не само нас, но и европейската публичност. Всички искат всъщност да се ориентират какво обеждава и какво не обеждава. Ние видяхме какви спорове има относно правомощията. В този доклад става дума и за въпроса на условията за е, промени в бюджетите, бих искал да ви попитам, госпожо Гресле, когато става дума за бюджета и за финансовите регулации, винаги сме мислили как можем да упростиме тези неща, така че когато се касае за малки проекти в областта на културата и образованието, за Европа на гражданите и гражданите, да може лесно да се прилагат този текстове, а не да фрустрират хората. Има ли такива преговори? Ако да, има ли надежди, че в а, смисъла на удобството за гражданите ще се бъдат направени промени? Merci. Благодаря. Господин Гаер. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчицата за извършената работата. Е, ние трябва да дискутираме различните подходи за реформа. Технически погледнато има смисъл да говорим по отделните неща. Госпожа Гресле правилно каза, че е възможно неколкократно променяне на един и същ член, което е непрактично и това не води до е, целта, политически погледнато. Е, като бюджетна комисия ще преговаряме и ще настояваме за необходимостта от това парламента да има свое мнение за Европейската служба за външни действия. Това не е само въпрос на една скромност, но виждам известна опасност и се присъединявам към това, което госпожа Трюпел спомена, че ако си изиграеме твърде рано картите, ще стигнем до ситуация, в която реалното формиране и определене на задачите на Европейската служба за външни действия ще е, бъде такова, че ние няма да имаме голямо влияние. Накрая ще стигнем до ситуация, в която държавите членки ще имат Европейска служба за външни действия, която ще използват или няма да използват. Е, но ще изразходват средства и няма да е достатъчен демократичния контрол върху това. В комисията, ако стигнем до споразумение по необходимата реформа на бюджета, ако не е нужно на три стъпки да го правим, но в нашата работна организация трябва да създадем една последователност от стъпки. Смятам, че това ще ни помогне. Е, говоря за това, защото ако правилно разбрах, това е втория работен документ по тази тема. Една точка обаче не намерих вътре в текста, след като прочетох другите, а именно това е точка, която при последното заседание поставихме на дневен ред поради дългата дискусия за средносрочния преглед. Инге формулира точката, че би желала да има следното, че във финансовия ред да бъде записано по-подробно бюджетно разписване, като в другата комисия това ще облегчи работата, но аз съм загрижен за следното. Ако, ако в този бюджет не говорим подробно по отделни програми, смятам, че ще си следме работа, която се съмнявам дали ще успеем да извършим. Някои казват, направете програмата по-лесни, тогава а, крайният контрол ще бъде по-лесен и по-прозрачен. Моята загриженост е, ако ти искаш сега по-детайлен преглед на бюджета, няма ли да загубим няма ли толкова работа да си зададем, че повишената прозрачност да има отрицателни отражения. Това са въпроси, които трябва да бъдат дискутирани, за да можем да стигнем накрая до реформа на бюджетният правилник и със съответните политически приоритети. Молбата ми е координаторите да обсъдат това, е, каква да е последователността от стъпки, имайки предвид времевите графици на другите институции относно Европейската служба за външни действия. И да знам кога ние ще трябва да може да поставим нашите въпроси при интензивните дискусии. Благодаря много. Имам някои въпроси по изясняване. Първо, по графика разбрах това, което казахте, че има три различни предложения по финансовите регламенти, които се припокриват. Но когато говорим за службата за външни действия, значи ли това, че предлагате да е, из чакаме споразумението, докато има пълно предложение, защото в такъв случай това ще се отрази на графика е, за предложението за външната служба. Е, какво се очаква от нас? Второ, въпрос към комисията. Какво става сега с службата за външни действия? Отколкото разбирам, в началото се предлагаше пакет финансов регламент, регламент за бюджета и за персонала. Трябваше вече да е готово. А сега Чуваме, че няма да има пакет, а разделни предложения. А, че ще има предложения за финансов е, и персонала и за бюджета отделно. Може би комисията трябва да ни осветли какво става с е, пакета за службата за външни действия и какво е настоящо предложение за графика. И накрая по доклада Гресли е, за създаване на отделни служби за Европейската комисия или самата комисия. Не знам дали трябва трябва бюджетната комисия да вземе това решение. Е, трябва да се реши въпроса с комисията за външни работи, конституционни въпроси и поне доколкото аз разбирам, има откритост в парламента за нова ИС институция това да не е част от настоящата комисия. Е, но доколкото разбирам, е, съвета това няма да го приеме никога. Но искам да чуя какво ще кажете това включено ли е в финансовата перспектива и да се обсъжда от бюджетната комисия или въпрос е по-цялостен? Благодаря. Комисията може ли да ни съобщи нещо по тези важни точки? Прединге. Господин председател, на последното заседание а, а, сега говорим за пакета за промяната в статута, Staff Regulation, е, за да се включи в службата за външни действия и дипломати от държавите членки, както и промяната на финансовия правилник. Обаче е, комисията не можа да приеме пакета по тези два текста – и сега крайният срок е отложен до края на март. Е, тогава ще се приеме пакета от комисията. Сега е, за е, променения бюджет, който предвижда бюджета на службата за външни действия. Той също ще бъде изготвен по-късно, съобразно предложението. Искам да ви кажа, че предложенията за изменения включват трансфер както на средства, на длъжности е, и на персонал, който идва не само от комисията, но и от Генералния секретариат на съвета. Колкото до логиката на предложението за финансовия правилник, е, всъщност логиката е да има три пакета. Е, първият пакет е, беше прият на 1 март и в него се включва прякото отражение на Лисабонския договор извън самата външна служба. Втория пакет ще бъдат промените свързани изключително с създаването на тази външна служба. И е, третият пакет е, не е пряко свързан с е, влизането в сила на Лисабонския договор. Това е тригодишната ревизия на правилника, на финансовия правилник, за да се подобри действието на общностния бюджет. Това е, господин председател, което мога да ви кажа днес. Благодаря, Инге. Благодаря. не е толкова лесно да отговоря на въпросите. Имаше заседание на председателския съвет в Страсбург през последната седмица, през, през миналата седмица с госпожа Ештън. Бяхме поканени като докладчици. Всички председатели на политическите групи бяха на едино мнение, че трябва да, се при... да има връзка добра с комисията. Аз мятам, че е необходимо е, въпреки че в момента липсва фантазия как точно да се направи, многото правни проблеми е, да могат да бъдат решени е, като или Европейската служба за външни действия ще бъде много малка и няма да получи достатъчно пари. Въпреки какво искаме да направим. Тези, а, между тези две неща трябва да се избират няма бюджетната комисия да решава, нито комисията АФЕТ, а целият парламент. И трябва да си поставим въпрос какво искаме да заправим с тази Европейска служба за външни действия. Ако стане самостоятелна институция, ние ще имаме проблеми. Тъй като тогава трябва да знаеме, че Сметната палата ще се занимава с нея. Във всеки случай трябва да се гледат цялостно на това. Това животно как ще изглежда като цяло? Финансовия менеджмент, кой ще го води, каква роля ще играе комисията, тази служба. Е, нашето право, е, нашето правило е европейски пари да бъдат е, управлявани от европейски чиновници. Но сега решаваме, че държавите членки, е, чиновници от тях да управляват европейски пари. Но това не бива да се прави според мене. Е, комисията по бюджетен контрол също има големи проблеми, тъй като това, което сме изградили последните 10 години, с лекота ще го задраскаме. Искам да предупреда, че е възможно най-бързо трябва да действаме цялата организация трябва да се разглежда. Едно нещо няма да функционира. Кой какво ще прави, да, да се раздели това от финансовия регламент, без да знаем какво ще се прави в тези организации. Това ще бъде грешка в парламента и затова трябва като пакет да разглеждаме нещата. Трябва да имаме поглед върху всичките тези неща и тогава ще можем да имаме влияние тези решения са шанса ни да разговаряме наравно, очи в очи със съвета. От, е, относно Генерис, това изискване не, изисква, не е от договора, а въпрос на решение на правителствените е, шефове, госпожа Меркел, говорихме с нея. Но така смятаме да действаме. За това а, говорих и с госпожа Меркел и казах някои неща. От нас зависи много организацията на външна политика и какво влияние ще имаме върху текущите решения в течение на годината. Какво влияние имат специализираните комисии върху текущите въпроси? Управлението на бюджета, финансовия регламент. Както казах, още веднъж трябва всичко да имаме под поглед, да можем да вземем решение. Националните декларации искам да бъдат също регулирани, решавайки въпроса за Европейската служба за външни действия. Аз ще се опитам да представя текст, Другото е въпрос на преговори. И на Хелман Брок казах, и той, това е, и той беше въодушевен. Смятам, че имаме уникална възможност да постигнем неща. И трябва да сме готови да използваме тази възможност. Във всеки случай става дума за целия пакет. Аз нямам проблеми. Проект. Втората версия е особено интересна за нас. Аз имах надежда, че скоро ще получим следващия вариант, но ситуацията се променя всеки ден – не трябва да се мята, че доклада е почти готов и можем да оставим нещата. Просто трябва да направим неща при втората реформа, за да не съжаляваме след това. На госпожа Трюпел искам да кажа, че хубаво е, че с... сме постигнали нещо. Това, което комисията каза за три е, годишната ревизия през март, е, добре изглежда. Причината е, е в комисията е, е следната, че е, комисията има много лош опит. Тя се опитва да приложи правила, които ние сме създали. Те не са били прилагани до сега, например, в изследователска действност. В отделните раздели води това до трудна ситуация. И аз поздравявам създаването на модули, елементи, е, които потребителят, ползвателят може да си избере според това, кое е най-добре за него. Аз мятам, че не е само за изследователската работа, изследователските организации, но е добре и за малките ползватели. Смятам, че в рамките на правилата за гъвкавост трябва да оставиме ползвателите сами да решат кои от моделите са подходящи за тях е, Нещата изглеждат добре след като чух информацията по този въпрос. Колегата Гайер относно подробностите бюджета. При последната реформа се занимавах с това как да се направи по-подробен бюджета. Аз тогава нищо не предложих. Във всеки случай искам да продължа да работя по този въпрос. За нас всички би било полезно. Аз точно така виждам проблема в националните парламенти може би имат подходи, които ние да вземем предвид и да използваме. Аз опитах да направя списък на това какво не сме направили последния път. Смятам, че трябва да работим по тази тема, защото би било много полезно. От нос на Европейската служба за външни действия. Благодаря на госпожа Трюпел. Точно на това мнение съм всички варианти да бъдат на лице и тогава да бъдат разглеждани. Аз да се знае как изглеждат нещата в комисията, в нашата институция. Ще ни е по-лесно да вземем решение и в претеглянето на отделните варианти. До сегашните документи, които съм прегледала, при нас в Германия е, съм разгледал много подробни документи. Този въпрос трябва да напусне малките е, кръгове на дискусии и да стане достояние на повече хора, най-вече на специалисти. Съвета Корепер, само те дискутираха до сега, а аз искам една по-широка дискусия без страх, и съм сигурна, че резултатите, които ще излезат, няма да бъдат лоши, както е, ние смятаме сега, че ще бъдат. Добре, благодаря Инге. Е, прави ми много силно впечатление, че немските колеги страстно следят тази дискусия. Прикамвам и другите колеги да проявят интерес към тази много важна тема. Много важна тема. Добавям, че ще бъде много забавно, защото когато Инге започне преговори и когато започне да каже, имам възражение по първа линия от първи член, значи преговорите ще са интересни. Искам да ви кажа е, за ваше сведение, е, че е, координаторите по време на последното си заседание миналата седмица установиха, че има много артистично объркване, както по графика, така и по съдържанието на последователните пакети. Прецениха, че е добре да уменим възгледи с комисара Левандовски, така че че на следващото заседание е, ще видим е, какви са отговорите на политическите въпроси, които се задаваме. Изпълнихме днешния ред. Закривам заседанието и оставям в залата само координаторите. Един час ни предстои заедно с преводачите.